Dear colleagues, uh, Добре дошли отново в залата, колеги. Сега можем да пристъпим към гласуване. Моля, служете картите си в апаратчетата. Ще започнем с точки 12, 13, 14 и 28. Госпожа Викстром. Благодаря, господин председател. Разрешете само да кажа няколко думи преди да пристъпим към гласуване. Както знаете, приключихме триалога по тази тема в, в, през пролетта и сега, сега след упорита работа на службите на институциите, пред нас имаме възможност за гласуване. Това не е някаква революция, това е модернизация на системата. Вече имаме система, която действа много добре. И сега, така да се каже, малко ще смажем механизма, за да може той да функционира още по-добре сега и в бъдеще. Реформата ще укрепи и националната, и европейската система на марките, на се осигури свобода, се защити свободата на изразяването и ще подобри структурата и начина на управление на агенцията за търговските марки и на службата за еврейската служба за интелектуалната собственост. А искаме потребителите да бъдат в, поставени в центъра. И сега е моментът, когато трябва да благодаря на докладчиците в Сянка, на екипите и на всички, които работиха по този трудно досие. Искам също така да благодаря и на Европейската комисия, която положи усилия за да се премостат различията, да се преодолеят различията между институциите в рамките на няколко председателства, с които работих. Чудесно беше да говоря с, да работя с Люксембургското председателство по редица досиета и този, това досие беше а, на политическо равнище приключено през пролетта и в този контекст специално благодаря на италианското и латвийското председателство за техните усилия в крайните етапи на преговорите и накрая, но не на последното място, благодаря на моите асистенти, които а, положиха големи усилия. Благодаря ви за вашето търпение, но става дума за дългогодишна работа, дългогодишни усилия, които сега приключват. Нека да гласуваме. Благодаря. Значи гласуваме а, поименно по 12 точка. Един а, глас по-малко отчитам. А, приема се. 20 за един сега. 13 точка. Гласуваме електронно пак. Прекратете гласуването. Приема се. 14. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се. Забравих да дам думата на господин Саар по този по този тази точка. господин, господин Хаутела, имате ли да кажете нещо? Да, просто едно разяснение, няма никакъв проблем. Просто няма превод на харватски на текста. Предлагам а да гласуваме сега, защото не знаем дали Шенген ще го има още другата седмица. Добре, гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се. Господин Криса, благодаря се извинявам, не забравих да му дам думата. Господин Андерсън, искате да кажете нещо? Искам да кажа, че аз съм тук, но картата ми не е тук. Вашите глас ще бъде добавен към останалите. Нали? Не съм сигурен точно за какво ще гласуваме сега. Продължаваме, продължаваме нататък. А сега ще гласуваме по а, акта за цифровия пазар. Господин Джамбаски иска ли да вземе думата преди гласуването? Good job, but I prefer to vote. Thank you. Благодаря, господин председател. Благодаря. Предпочитам да гласувам. Ще гласуваме с вдигане на ръка. Госпожа Викстром, ако обичате, първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. 18-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 19-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. 19. 70-то за против въздържали се, приема се. 33-то за против въздържали се, приема се. 84-то за против отхвърля се. 19-то за 90-то, извинявайте. Проверяваме за 90-то изменение. Проверяваме 90-то изменение. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сто и деветнайсто за, против, въздържали се, отхвърля се. А, компромис 2А на две части. По първата част за, против, въздържали се. Нека проверим. Гласувайте с картите, моля. Отхвърля се втората част на компромиса за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 60-то изменение. По втората част на предишното изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 60-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 65-то за против е, прието. 69-то на две части. По първата част за против въздържали се отхвърля се. Втората част за против въздържали се отхвърля се. Седми компромис за против, въздържали се, приема се. Осми компромис за, против, въздържали се, приема се. Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. Десети компромис на три части, по първата част. За, против, въздържали се, Приема се по втората част за, против, въздържали се. Приема се по третата за, против, въздържали се. Приема се. 156-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 117. Има устно изменение към него. Ще гласуваме включително и за устното изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 130 за, против, въздържали се, приема се. 150 за, против. Въз... Нека проверим, не е ясно. Гласувайте по 150, моля. Приема се. 149 за, против, въздържали се. Струва ми се, че се отхвърля, но нека проверим. 149-то. Отхвърля се 10 за 11 против 2 въздържали се. 176 за, против, въздържали се, приема се. 151, извинявайте, казва председателят, 11 компромис. За, против, въздържали се, приема се. 174 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 183 за, против, въздържали се, отхвърля се. 186 за, против, въздържали се, приема се. 182 за, против, въздържали се, отхвърля се. 178. Без устното изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. А сега ще гласуваме за същото изменение, заедно с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се.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 17 с устното изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега без устното изменение. За. Против. въздържали се, отхвърля се. 175 за, против, въздържали се, отхвърля се. 171 за, против, въздържали се, отхвърля се. 172 за, против, въздържали се, приема се. 173 за, против, въздържали се, отхвърля се. 177 за, против, да проверим.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 Против. Въздържали се. Приема се. 185 за. Против. Въздържали се. Приема се. 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. 187 за. Против. Нека да проверим. Приема се. Не ми изглеждаше така. 188 за. Против. Въздържали се. Приема се. 189 за. Против. Въздържали се. Приема се. 190 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега по именно гласуване. Цялото становище, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления, господин Жамбаски. Сега продължаваме с точка 16. Съобщения на председателя. Искам да обявя, че господин Хрисогонос е докладчик за доклад за изпълнение за Европейската заповед за платежни процедури. Господин Машталка е докладчик по становище за споразумение за сътрудничество между Евроюст и Украина следните постоянни докладчици са определени за 6 за полугодието, започващо от 1 януари 2016. Господин Фос правно основание, господин Любретон субсидиарност, господин Джамбаския спорни въпроси, госпожа Кауфман комитология, делегиране на законодателни правомощи и госпожа Ферара кодификация и преработка. Продължаваме с точка 17 наблюдение на изпълнението на законодателството на Европейския съюз. Докладчик е госпожа Халтова. Благодаря. Това е годишен доклад и се опитваме да координираме датата, на която обсъждаме този доклад, с обсъждането на доклада за пропорционалност и субсидиалност. Председателят. Много моля моля за тишина, особено служителите, които разговарят в залата. Благодаря. Опитваме се да синхронизираме този годишен доклад за приложението на този доклад с доклада за спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност. Господин Карин е натоварен с този доклад. Традиционно парламентът с тези доклади извършва контрол върху начина по който Европейската комисия изпълнява своите задължения като пазител на договорите. Дори правилното изпълнение на европейското законодателство е в правомощията на държавите членки, но ние не, ние смятаме, че наш дълг е да контролираме как комисията се справя със своите задачи. Първият коментар, който можем да направим, е всъщност нещо ново, но комисията не реагира. Виждаме, че броят на формалните процедури за нарушение намалява и броят на така наречените пилотни досиета се повишава. Не, никак не сме сигурни как изпълнява, функци... как изпълнява комисията своите функции като пазител на договорите. Нямаме сигурност, че прилагането на европейското право е достатъчно прозрачно или пък подлежи на контрол от заинтересованите страни. Независимо от многократните усилия на парламента за призив за информация за пилотната процедура и висящи дела, това не се е случило. Не знаем какво се случва преди комисията да започне процедура за нарушение. Не знаем на какво основание започва и открива пилотни досиета. Ето защо ние трябва да положим усилия да получим достъп до пилотните досиета и тогава в нас може да се родят оригинални идеи за това как да подходим. Втората ми забележка е следната. Сега имаме три асоцииращи се страни Украина, Молдова и Грузия и както знаете много добре, господин председател, след посещението с комисията Инте в Украина, тези страни трябва да транспонират 300 до 400 правни инструмента на Европейския съюз – Наш дълг, според мен, е да започнем да контролираме как се върши това. Знаем, че има сериозни институционални слабости в тези страни, свързани с опита на политическите органи парламентаристите и има сериозни недостатъци в съдебните системи на тези страни. Те са поели ангажимент да ги реформират като част от процеса на асоциация. И сега за протокола искам да се спра на въпроса какво трябва да направи Европейския съюз, за да може транспонирането и спазването на правните инструменти на Европейския съюз да се осъществяват по подходящ и точен начин? Искам да спомена, че парламентите на тези три асоциирани страни оценяват факта, че Европейския парламент – започва ново партньорство с тези страни, за да им помогне с транспонирането и изпълнението. В крайна сметка, както знаем, законодателят е този, който трябва да приеме тези закони. На трето място искам да спомена, че част от проблемите, и липсата на яснота по процедурите за нарушение и пилотните процедури са свързани с липсата на регулиране на административните процедури. Вие е, повдигате този въпрос, господин председател, в е, доклада, който е следващия в дневния ни ред. И мисля, че трябва да посочим, че много от тези недостатъци в изпълнението на европейското законодателство, свързани с дейността на комисията, но разбира се в известна степен и с други институции, са свързани с липсата на регулиране на административните процедури. Работната група, създадена под ръководството на нашата комисия, е готова да представи своето предложение за такъв регламент. За да се... Това ще стане през януари. Искаме по-широк диалог на заинтересованите лица на 28 януари. И аз съм много благодарна за положените усилия и от секретарията, и от специалисти от академичните кръгове. И така, ние трябва да привлечем вниманието на всички в парламента, че идва време да убедим Европейската комисия, че този регламент ще донесе добавена стойност във връзка с качеството на тяхната работа. И може би това ще замести стотици страници от по-доброто регулиране. Това са първите ми коментари по този проект от доклад. Доколкото знам, това е колективно начинание и ще бъда много доволна, ако ми предложите идеи, които да добавя в доклада. Миналата година господин Крисогонос, е, когато работеше по доклада, включи проблеми свързани с е, строгите економии и връзката им с хартата за основни свободи. Това беше новаторска идея. И сега трябва, според мен, е, да видим. Съдът наскоро потвърди, че във всяко решение Хартата за основни права следва да се взима много на сериозно, това, че, така че това е още една област, която си заслужава да анализираме. Благодаря, госпожа Делво. Благодаря. Аз ще се изкажа от името на госпожа Кауфман, която не е тук и която ми предостави своите коментари. Ще ги прочета на немски. Бих искала да се спра на две точки, които според мен са важни по отношение на този доклад. Първо, особено загриженост буди увеличаващия се брой европейски правни актове, които не са а, възприяти от държавите членки. И е, имаше е, повече от 40 е, процедури за нарушаване на основните договори поради е, закъсняло транспониране от страна на държавите членки. Тук трябва да се променят нещата много бързо. Ние трябва да създадем общо европейско правно пространство. Това е желанието ни, но когато погледнем, е, наистина има една пъстра мозайка, от случаи, в които държавите членки не изпълняват задълженията си. Е, неприлагането на европейското право води до дискриминация на гражданите и фирмите и до правна несигурност на единия пазар. Държавите членки отговарят за транспонирането на европейското право и трябва да спазват това задължение. Тук трябва да се направи е, да се приложи натиск върху институциите и държавите членки, за да се види как може да се постигне подобрение. Това е въпрос, който ще играе важна роля при преговорите за междуинституционно споразумение, доколкото разбра господин Върховстат на последното заседание. Е, всъщност таблиците за корелация не показват никакво изменение. Втора точка – gold Очевидно липсва дефиниция и до сега какво следва да се разбира под плетинг, За нашата политическа група в тази връзка е отрешаващо значение следното. Естествено е необходимо на всички равнища, европейско, национално и регионално, да си помислим как е, много високото административно бреме може да бъде намалено. Е, но това вече точка Б, не трябва да поставя под въпрос задължението на държавите членки да транспонират европейски правни актове и, и по-точно директиви, ако трябва дори да залагат по-високи стандарти, отколкото са предвидени в тях намаляването на административното бреме и е, свободно поле за политическо решение на държавите членки, това са две неща, които не трябва да се смесват. Благодаря. Thank you. Thank you very much. Благодаря, господин Свивка. Благодаря, господин председател. Както всяка година, ние отново имаме възможност да изразим нашите мнения във връзка с прилагането на правото на Съюза от държавите членки. Всеки път моето мнение е сходно, обаче в крайна сметка резултат не се получава. Така че, според мен, това становище на Хайди Халтела е, е наистина едно добро становище, което съдържа конкретни предложения. Е, всъщност това е резултат от дейността на работната група по административно право. В случая ние просто искаме да постигнем пробив. Надявам се, че сега вече ще можем да наложим известни подобрения и това е абсолютно необходимо, защото винаги проличават а, е, тези пропуски, когато говорим по тази тема. Както всяка година, аз ще подчертая отново следното. Имаме възможност за сътрудничество с е, националните парламенти. Това е важен инструмент и по принцип това е канал, който ние бихме могли да използваме. Бихме могли да установим какво още се явява пречка пред доброто прилагане на правото на Съюза и защо не се транспонират актовете своевременно. Може би е добре да се използва сътрудничеството между нашия парламент и националните парламенти за подобряване на тази ситуация. Проблемът се състои в това, че държавите членки имат малко удобен подход към а, този въпрос. Ако е в техен интерес да транспонират, да приложат определен правен акт, правят го бързо. Обаче, ако а, не е в техен интерес, те правят всичко възможно да отлагат или изобщо да не прилагат или транспонират този правен акт. И е, след това на гражданите се предлагат аргументи за напълно безсмислени европейски правни актове, например е, свеща и е, височината на пламъка, която трябва да се регулира. Няма много истина в това, обаче медиите подеха този въпрос. По тази причина правните инструменти трябва да бъдат е, много ясно и точно формулирани, трябва да се гарантира тяхното транспониране и изпълнение, поради което предложенията на Хайди Хаутела за мен са особено смислени и разумни приемам, че след една година пак ще говорим за прилагането на правото на Съюза през 2015 година и със сигурност аз ще предложа същите аргументи, но се надявам все пак да се постигне малко подобрение. Не виждам други желаящи да се изкажат. Госпожо Халтала, искате ли да кажете нещо? Да, благодаря за тези две изказвания. Аз ще поговоря с госпожа Кауфман за това как да отчетем дискусията за нови инструменти, която тя би искала да се извърши за по-добро изпълнение на европейското право. За момента не знам как точно би изглеждала такава дискусия, но е хубаво да помислим. И разбира се, въпросът за голдплейтинг или позлатяването трябва да се отчете. Както помним, това беше споменато в нейния доклад, който все още не е прият от парламента по а, мистериозни причини. Той е готов за гласуване в пленарната зала, но не, но не, но не се гласува. Не е приятно, че има такива неща. Господин Цвивка а, говори за принципа на удобство а, и за свещите и пламъка на свещите. Ще видим какво сътрудничество би могло да има с националните парламенти аз споменах трите асоцииращи, асоциирани страни, на които изпитват огромни затруднения в транспонирането на европейското законодателство. Имаме устано съществуващи форуми, като КОСАК, като бив член на КОСАК, това е форум с церемониални функции, но той би могъл да изпълнява и други функции. Благодаря. Очаквам да чуя идеите на другите групи. Аз ще представя проекто доклад през януари и февруари. По всяка вероятност януари. Гласуването ще бъде през февруари в пленарната зала. Докладът ще се гласува през март. Имаме време но не бива да допускаме ситуацията, предвидена от господин Цвивка. Т.е. до година да се изправим пред същите въпроси, нека да намерим нови начини. Така че благодаря ви. Благодаря, госпожо Хаутала. Започваме с точка 21 проекто становище, публичен достъп до документи. Думата отново има госпожа Хаутала. Благодаря, господин председател. Пет точки съм набелязала. Както обясних при първата размяна на мнение по този въпрос – ще спра вниманието си преди всичко върху липсата върху неприлагането на регламент 1021 от 2001 година. Има много сериозни слабости в прилагането на този законодател. И в нашето мнение нашето становище за комисията Либе, още един път подчертахме това. Ако не се коригират тази слабост, ще бъде невъзможно за гражданите да знаят за какви документи имат право да изискват. И затова повтарям призивът да, е, за това да се създаде един обединен пункт а, за достъп документи за всички, от всички институции, защото а, а, трябва да се създаде и общ регистр. Има нещо, което искам да спомена. Това е междуинституционният а, ком, комитет, създаден с регламент 1029. Тази комисия или комитет не е особено активна до сега. И затова може би не се изпълняват и изискванията на регламента. Трябва да призовем тази комисия да работи по-активно. И още нещо, което е на дневен ред на много места. Това е откритостта на законодателният процес. Необходимо е да има консолидирана практика за постигане на междуинституционно споразумение на първо четене по време на тристранните преговори. Има въпроси, които трябва да се повдигнат, включително и във връзка с работата на Европейският омбудсман, относно въпросите, които трябва да се обсъждат в, на триалозите. Не, че по някакъв начин поставям под въпрос а, а, този инструмент. А, той е много ефективен в, за намиране на общи решения между парламента, комисията и съвета, но но договорът задължава институциите да осигурят е, колкото може по-широк достъп до документите. Но тук е, съществува едно тъмно петно, така да кажем. Е, разговорите, преговорите се водят при закрити врата, няма документи, които да са достъпни. понякога заинтересованите страни обаче успяват да намерят да получат някои от тези документи, което ги поставя в, в по-благоприятно положение за постигане на техните цели в преговорите. И затова мисля, че сегашната процедура в триалозите преди споразумение за първо четене не отговаря на нуждата за достъп документи и законодателна прозрачност. Откривостта, откритостта на законодателния процес помага за по-добра демокрация, за да може гражданите да следят процеса. И тук може да се позовем на някои решения на съвета, примерно делото на Швеция срещу търски кавси, където става дума за достъп до съдебните становища. И тук сега може да се спомене въпроса с правомощията на Европейският омбудсман. Може ли той да разследва работата на триалога? Никой, никой ням, не оспорва правата на омбудсмана да има достъп до документите, но съгласно публичните информации, на омбудсмана е казано, че тя не, не може да има достъп до така по същество а, а, документите. Не, не мисля, че става дума за някаква институционна битка. Никой не твърди, че тя няма да има право да има достъп до документите. Факт. казвам и аз в, в моето проекто становище. Не виждам обаче защо Европейският парламент да не подкрепи скромните искания на омбудсмана а, да изпрати един от своите помощници да присъства на тези триалози, особено в случаи, които според нея са от а, публичен интерес. Това не е основното в моето проекто становище, само споменавам го, за да знаете за какво става дума и във връзка с правото да, за достъп до документи. Мисля, че в крайна сметка тя, омбудсмана, омбудсманката, ще направи през своите препоръки относно осигуряването на публичен достъп до документите. Според мен, парламентът обаче трябва да изпълни своите договорни задължения за да осигури достъп до законодателни документи. Господин председател, искам да спомена още нещо – което все още не е част от моето проекто становище. Докато ние настояваме да има публичен достъп до законодателните документи, това в никакъв случай не значи, че трябва да се доп... да има допускане да не се разкриват административни документи. Е, разбира се, е, е, въпросът за защитата на административните документи не е нещо, което е част от договора. И затова не трябва да обобщаваме това право, като изобщо допускаме, че всички административни документи трябва да бъдат поверителни, да не бъдат разкривани. принципът е, за достъп до документи предполага, че институциите трябва да разглеждат всяка молба по-отделно, всеки, е, всяко искане отделно. Не трябва да има цели категории документи, които се изключват от този процес. Е, защото понякога се правят опити за такива общи правила за неразкриване на цели категории документи. Това са общо взето моите виждания по този въпрос. И колегата, който също е докладчик в комисията Либе, е тук. Надявам се, че ще се съгласи с някои от нещата, които споделих с вас. Благодаря, господин Звевка. Благодаря. Благодаря, господин председател. И искам да благодаря също на госпожа Хаутела за това толкова ясно послание, което вие отправихте при тази тема, която от една страна е от много голямо значение във връзка с обществеността, а от друга страна това е една изключително сложна тема, поради характера на това, което е обект на нашата дискусия. Аз ще кажа няколко думи за това по-късно. Съгласен съм с това, което казахте, а именно, че институциите трябва да имат нещо като канон, правилник, който да се отнася за всички институции по отношение на достъпа до документи. В този правилник трябва да бъдат уредени процедурите и в случай на конфликт трябва да има разпоредби за решаване на конфликта. Това трябва да се отнася не само за институциите, но и за гражданите и за всички заинтересовани страни. Мисля, че това е най-доброто решение. И тук изразявам пълното си съгласие с вас. Що се отнася до достъпа до документи, които ние използваме при тристранните срещи, искам да посоча следното. Аз нямам никакви съмнения, че подобни заседания и протоколите от е, тях е, трябва да бъдат действително достъпни. Обаче документите, които ние използваме при самите преговори, по-скоро бих ги изключил от този достъп, защото преговорите сами по себе си са Нещо, което предполага поверителност. Преговори се водят по различни начини и ние като участници в тези тристранни срещи знаем, че как как е, всъщност протичат тези тристранни срещи. Поведението ни е различно по време на тези срещи. Например, имаме известния документ в четири колони, в който изброяваме отделните членове за по-голяма прегледност, за да може всеки да следи хода на преговорите. Тези документи обаче са в е, постоянно движение и е, не може е, един документ, който е изготвен в началото на преговорите, да запази същата си форма в е, края. И може би това е и част от една съзнателна тактика на преговаряне. Понякога тя е добра, понякога обаче не дава добри резултати. И аз се опасявам, че ние можем да а, станем обект на подигравка, ако публикуваме всичко. Така че нека да оставим сега това на страна, нека да стигнем до най-важната тема – възможното влияние на лобисти. Госпожа Хаутала съвсем правилно посочи, че при поверителни тристранни срещи често се получава така, че определени лица имат достъп до информация при което тук не възниква въпроса защо не всички имат достъп до информация, а защо определени лица имат достъп до определени документи. Това е по-скоро въпроса, който е важен в случая. Това се отнася не само до нас, но и до представителите на комисията и съвета. Така че аз съм съгласен с вас, че ние трябва да гарантираме достъпност и прозрачност – във възможно най-висока степен, обаче възможно най-висока степен не означава всички документи да са достъпни. Достъпно трябва да бъде това, което ние бихме могли да а, представляваме и да защитим на базата на всички приложимите критерии и а, на базата на а, това, което е обект на защита в хода на преговорите. Естествено, ще има документи, които не можем да публикуваме в хода на преговорите, обаче бихме могли да ги публикуваме след приключване на преговорите. Преди няколко години, например, спорихме какво един докладчик трябва да включва в доклада си когато приключи работата. Там се посочва, че той трябва да посочи в доклада с кого е разговарял. Трябва също да изброи всички лобистки организации, които е консултирал, също така всички заседания, които са проведени в рамките на доклада. Случва ли се това? По-скоро сме свидетели на редки такива случаи. А би било желателно да се спазват тези изисквания. Затова аз предлагам да а, приложим това, което вече е предложено и а, след това вече можем да направим преценка какво към настоящия момент можем добросъвестно да публикуваме, т.е. да направим публично достояние, обаче трябва да се знае, че има документи, които остават поверителни до края на преговорите. Така че аз в случая не мога да си представя напълно прозрачен процес на преговори, защото това често може да доведе до там, че всеки е, да може да влияе върху резултата от преговорите. Участниците в преговорите могат да изпитат много големи затруднения, тъй като могат да бъдат подложени на натиск. Аз мисля, че всеки от нас е бил свидетел на подобни ситуации. Ние получаваме е, всеки ден е, стотици, дори хиляди е, мейли по някои досиета. Благодаря. Аз мисля, че всички тези пояснения са много важни и всички основни принципи, които госпожа Халдула посочи, са много важни. Аз имам само няколко въпроса, а именно как точно тази прозрачност може да се гарантира, изпълнявайки нашите изисквания, след това достъпа до документите е, от е, трилога. Е, на мен ми се струва, че понякога ние е, можем да се коригираме сами себе си. Непрекъснато имаме апдейт от е, докладчиците тук в комисията, как е, текат тристранните срещи, обаче понякога темпото е много бързо, не навлизаме в детайли. Може би е добре обмена да бъде по-прецизен, защото често се получава така, че дискутираме много в комисията, в работните групи и от момента, в който едно досие вече е обект на тристранна среща, той е изчезва от хоризонта. Аз мисля, че тук бихме могли да следим нещата по-интензивно и още нещо. Аз не предлагам решение, просто предлагам идея. Ние искаме повече прозрачност, искаме тези документи да са достъпни, обаче често си задаваме въпроса кой има е, достъп е, до тези документи, кой проявява интерес към тях. Това не е, е обикновения човек, а определени части от обществото. Всъщност това са лобистите, които ние бихме искали да отстраним до някъде, за да не се възползват е, от подобни документи, ако това не е наложително. Така че много често нещо, което е добра идея, може да има отрицателни ефекти. Не може да се предложи общо валидно решение. Аз обаче искам да се отбележи, че принципите сами по себе си са добри, обаче когато е, се опитваме да ги прилагаме на практика, постигаме отрицателен ефект. Така че, е, да, това, което трябва да направим, аз го подкрепям, но е, смятам, че трябва да се обърне внимание и на тези аспекти. Госпожа Ферара. Благодаря, госпожо, господин председател. Ценя ви високо доклада на колегата Хаутова и напълно споделям съдържанието, по-конкретно, що се отнася до тристранните срещи и единен регистр за всички институции, също така и регистр за прозрачност на лобистите, както беше казано, аз съм докладчик – за становища за комисията бе. и аз съм включила определени теми, съм включила тези теми в моя доклад. Започваме от тристранните срещи. Тук става дума за нещо, което може да се реализира. Възможността да се реализира тази практика не би трябвало да бъде в ущърп на демокрацията. Кой има достъп до тези документи? Не гражданите, а лобистите. Това може би е така, но наш дълг е да дадем възможност на гражданите да е, се запознаят с документите. Аз имам опит в областта на публичния достъп е, до документи и съм публикувала определен проект, който е публикуван на интернет, за да може всеки, който желае да се запознае, да коментира. В рамките на около две седмици получих 150 коментари, някои уместни, някои не. Но очевидно, аз исках да насърча любопитството на гражданите, които не са експерти. Исках само те да бъдат информирани за това, за което ние говорим в Европейския парламент. За мен това е успех и повод за удовлетворението. Защо смятам, че когато говорим за прозрачност, ние трябва не само да спазваме принципите, но и да ги реализираме на практика. Какво можем да правим на тристранните срещи? Понякога става дума за деликатни въпроси. Участвала съм в няколко такива срещи. Парадоксалното е, че информацията стига до лобистите, а не до гражданите. Нека да ги направим прозрачни аз съм за това да се предават на живо по интернет, както заседанията на комисиите, или поне да публикуваме протоколите, протоколите, които получаваме, защо да не ги публикуваме, за да могат гражданите да се запознаят с това, за което се говори, докъде се е стигнало. И по този начин това е в интерес на прозрачността. Това може да е една стъпка напред. Тристранните срещи са деликатни, става дума за важни преговори, но тъкмо заради голямата им важност и заради влиянието, което казват върху процеса на взимане на решения и на законодателния процес, е необходимо гражданите да се запознаят с документите. Член 15 от договор говори за демокрацията, за участието на гражданите. Наш дълг е гражданите да участват във всички етапи на законодателния процес, а не само на етапа, на който законодателството вече е прието а, ние искаме те да получават информация на всеки етап. Нека да ги информираме преди, а не след взимането на решение. Що се отнася до регистъра на, за прозрачност на лобистите, в момента има междуинституционално споразумение между парламента и комисията. Регистъра е все още е доброволен. Очевидно не всички лобисти, не особено унези, които са най-активни, не всички се записват. Тоест, ням, няма информация за всички срещи между лобистите и съвета. Ето защо е необходимо съвета да направи това, което прави парламента и комисията. Да има информация за всички срещи между комисарите и служителите от кабинета на комисарите с лобистите. Що се отнася до поверителността на актовете. Е, в днешно време е, царува една, един произвол, разчита се на преценката. Ние, депутатите, няма възможност е, за достъп до някои актове, които са засекретени. Когато получим възможност да се запознаем с тях – те са предоставени на един език с техническа терминология. Не можем да вземем нито речник, нито човек със себе си, който да ни помогне да ни обясни за какво става дума в това, което четем. Нямаме възможност да водим бележки. Очевидно възможността, която ни се дава да четем поверителните документи е в крайна сметка нереализуема. Е, имайки предвид значението на тези актове, трябва да се преразгледа този режим на засекретяване, за да можем ние, които приемаме актов, законодателни актове, да сме запознати с съдържанието на това, което приемаме, както и с цялата предварителна информация. Председателят, благодаря. Госпожо Хаутала, искате ли да вземете думата? Благодаря. Мисля, че правото на достъп до документи на парламента трябва да бъде отделно от регламента за обществен достъп до документите, но има някои междуинституционални аспекти. Ако започнем да говорим за степента, до която документите от тристранните срещи трябва да са публично достъпни, тогава очевидно навлизаме в областта на междуинституционалните споразумения. Мисля обаче, че институциите трябва да проявят активност, защото е, има има желание за обществен достъп, винаги можем да се позовем на ефективността и ефикасността на процеса на взимане на решение. Има обаче някои решения на съда, които поставят много сериозно, които определят много сериозно значение за прозрачността. Ще спомена само едно от тях становището, което отдаде голяма тежест на необходимостта законодателните процедури да бъдат по-отворени. Е, то беше насочено към съвета, но се отнася и за парламента. Помислете си за броя тристранни срещи през последните години. Може би около 1500 за 5 години. Всъщност, ние може би не отговаряме на изискванията за прозрачност сме поставили много усилия за постигане на споразумение на първо четене. Това е въпрос, който си заслужава да бъде огледан. И господин Цвивка, най-чувствителният въпрос тук е Ще ви дам един пример. В момента има тристранна среща по органичното замеделие. Органичното замеделие в а, а, парници, в а, по-студените страни не, няма да се допуска. А, в момента има една тристранна среща и трябва да кажа, че има много очаквания от моята държава членка, за да се допуска органично замеделие в парници в бъдеще. Има много притеснения по въпроса. Аз като депутат нямам достъп до документи да разбера за какво говорят. Така че трябва да балансираме ефективността на процеса на взимане на решения с изискванията на договорите и съдебната практика на съда за прозрачността. Нека да се отнасяме сериозно към тези въпроси, защото ще бъдем изненадани ако омбудсмана или съдът в момента има едно съдебно дело е, за достъп до документи. Надявам се, че ще можем да проведем задълбочена дискусия и че няма да допускаме грешки. Благодаря. Приключваме с тази точка от дневния ред. И сега минаваме към точка 23. Проекто становище за прозрачност, отчетност и почтеност на институциите на Европейския съюз. Аз съм докладчик по тази точка. Както знаете, АВКО подготвя доклад по собствена инициатива по въпроса за прозрачността, отчетността и почтеността на институциите на Европейския съюз. И а, във връзка с това а, дава на останалите комисии повод за размисъл. И е, тези предложения, които е, Авко дава, съдържат и идеята за е, създаване на цялостен набор от правила за административното право, нещо, което бе споменато неколкократно днес. Нещо, за което сме говорили в тази комисия. И, а, има и други идеи а, във връзка с въпросите за прозрачността. А, например, аз съжалявам, че няма общ кодекс за поведение в Европейския съвет, например. И това прави трудна оценката на почетността в действията на този орган. Същото се отнася и до точка 6, в която става дума за националните делегати в съвета. Би било добре да има текст, в който да са разписани санкции – по отношение на случаите на неправомерно поведение, защита на финансови интереси и така нататък. Подобни е, изисквания се отнасят и до съвета и неговите отношения с економически и социален комитет и с комитета на регионите. Това е така накратко за какво става дума в е, проекто становището. Имате думата за коментари, госпожа Регнер. Благодаря, господин председател. Аз виждам нещата по същия начин, както вие. Това е продължение на дискусията с Хеди Хаутала и е, за това аз е, смятам, че е добре да свържем тези два документа. Те не си противоречат помежду си, а се допълват, е, защото достъпът на документите за граждани тук вече трябва да се внесат подобрения и за това предлагам тази връзка. Искам обаче да взема отношение по други точки. Вие говорите много много за административно-процесуално право, това е правилно, но а, има теми, при които формулировката трябва да бъде много по-отчетлива. Като червена нишка пред нашите становища и доклади преминава и идеята, а, че много от че, тази идея, че всъщност много от проблемите, които се дискутират сега, че Европейския парламент чрез веб стриминг и е, публикуването на документи прави много, обаче е, къде е съвета тук? Абсолютно е необходимо да се използват същите инструменти и е абсолютно небалансирано, ако не се използват за това темата прозрачност е, и е, интегритет трябва да се е, спазва при европейските институции, комисията, съвета също и тук вече трябва да намерим много по-остри думи. Аз е, искам да дам един пример, непрозрачен начин на работа на комисията при експертните групи, какъв е съставът им, е, като че ли е, това са независими външни експерти, обаче като че ли винаги имаме вълк облечен в овча кожа. Ние трябва тук да изискаме повече прозрачност. Прозрачност означава прозрачност прозрачен начин на работа на комисията при определене на състава на експертните групи, например. Това е само един пример. Други примери е, са свързани с е, интегритета в една институция. Естествено, е, ние трябва, като европейски депутати, е, да е, изпълняваме нашите задачи и също така да извършваме непрекъснат контрол, пазване на етичния кодекс, е, дали има противоречие с финансовите финансовите интереси на депутатите. Е, сега при етичния кодекс беше направено много през последния мандат. Е, много е важно да се е, погледне какво пише в декларацията за, за финансов интерес. Е, тук е, също е, трябва от самото начало да са видни конфликтите на интереси, така че тази декларация за липса на финансов интерес трябва да се подобри като съдържание. И има различни категории на допълнителни доходи и тези, които са над 10 000 евро, трябва да се декларират по по-прозрачен начин. Мисля, че от един определен размер трябва да има генерална забрана. Това е обаче мое лично мнение и е, мой пример какво бихме могли да включим. Още една тема, която сега е, е много актуална за правната комисия. Аз знам, че не можем е, да включим всичко, но все пак трябва да има някои важни разпоредби във връзка с whistleblower. При търговската тайна е, имаме лица, които е, издават такава тайна и смятам, че в това становище е, трябва много ясно да се окаже връзката на е, лицата, които предоставят информация и тяхната по-добра закрила. Господин Радев. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, бих искал да поздравя господин Свобода за изготвеното от него становище. Имайки предвид че съществуващите правила и принципи на добрата администрация са разпръснати в широк набор от документи, напълно подкрепям позицията, че трябва да има съгласуваност на системата. Ето защо нов административно-процесуален кодекс би допринесло за прилагането на важни принципи на административното право, като правото на добро управление, принципът на прозрачност, пропорционалност, безпристрастност и така нататък. Правилно структурирани и последователни административни процедури биха допринесли както за ефективна европейска администрация, така и за правилното прилагане на, доброто, на правото на добра администрация. Само така гражданите ще могат да разберат ясно с какви административни права разполагат и ще могат ефективно да прилагат правните средства за своя защита. Благодаря ви. не е включен микрофона на госпожата. Благодаря. И аз искам да ви поздравя за вашето проекто становище. И това е много важно и във връзка с предстоящите работа по административните процедури. Мисля, че това проекто становище е така най-изчерпателно, тъй като обхваща всички страни на проблемите на прозрачността, отчетността и почтеността. И, тоест, така получаваме една по-обща картина, до къде сме стигнали. И много би било интересно да имаме изслушване в комисията по тези въпроси. Вие също така споменавате необходимостта от кодека поведение за Европейският съвет. Не е обръщано достатъчно внимание на този въпрос до сега. И искам да напомня, че прозрачността и върховенството на закона предполага липсата на конфликт на интереси. А, нямам какво да добавя по същество към това, което вие вече предлагате. Председателя. Благодаря е, за е, тези три приноса. Е, ще взема предвид всичко казано до тук. В контекста на финансовите интереси, които вече сме обсъждали, обсъждахме ги и миналия път, не знам дали сега е точно времето и мястото те да бъдат включени в този документ, тъй като не сме стигнали до заключение как точно да, какво да бъде точно становището ни по този въпрос. Какво мислите? Значи, наистина подходът ни трябва да бъде последователен. Не трябва в този документ да кажем нещо, от което да се отречем в бъдеще. Може би може да намерим така някакъв смекчен начин да третираме този въпрос. И така, благодаря за този дебат. С това приключихме дневният ред за тази сутрин. След обед господин Кавада ще председателства, тъй като аз имам други задължения. Благодаря.